Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo. Доста дълго изчакахме закъснелите да дойдат, но тъй като госпожа Марстен дойде точно на време, независимо от малкото на депутати в залата, тя прояви търпение Не знам защо винаги, винаги полагаме усилия да направим така, че закъснелите, които не си дават труда да дадат на време, да им е удобно. С госпожа Марсден се бяхме разбрали още през август да дойде при нас. Не можахме да се срещнем с нея преди да започне работа. разговаряхме с госпожа Аща и това беше идеята. Но веднага след като видя свободен момент в програмата си, тя се свърза с нас и предложи да дойде да се види с нас в комисията. Госпожо посланник, е, ще ми бъде приятно да ни кажете няколко думи за Студан в качеството ви на специален представител. Подписано е мирно споразумение, което започва да се прилага. Също така възниква въпросът и за евентуален референдум. Преди да дам думата на госпожа Марстен думата, искам да ви напомня, за автобиографията на госпожа Марстън. Тя е нейният професионален път в областта на дипломацията е впечатляващ. Била е посланник в Судан в продължение на 3 години. Била е посланник в Афганистан. И генерален консул в е, Ирак. Доста трудни назначения. Членовете на нашата комисия проявяват интерес към вашия мандат, а също така и вашите възгледи за бъдещето на Судан. На тази първа среща ние ще започнем диалог, който се надявам да бъде полезен и за двете страни. Имате думата, госпожо посланник. След това ще дам думата на колеги за въпроси. Обикновено давам думата на 5-6 души да зададат въпрос, за да можете да ги обедините и да им отговорите. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, много се радвам, че съм тук днес след обяд. Както каза председателя, аз бях назначена от съвета на 11 август и поех задълженията си на 1 септември на място на господин Торбен Брилер – не можах да се срещна с парламента в краткия период между назначението ми и началото на изтъпването от длъжност. Много обаче се радвам, че в началото на своя мандат мога да се срещна с членовете на Комисията по външни отношения. Срещала съм се с някой от вас неформално ще се радвам да чуя вашите предложения днес след обята и се надявам, че в бъдеще ще имам възможност да разговарям с вас редовно. Ако някой от вас има желание да пътува в Судан, не се притеснявайте да се свържете с мен. Под ръководството на Катрин Аштън, моят мандат е да решавам сложните въпроси, свързани с Судан. Те са от политическо, хуманитарно, економическо естество, както и по отношение на развитието. Следващия месец ще бъде решаващ за бъдещето на Судан. Той се намира в решаващ етап от своя път с оглед на подписаното през 2005 година мирно споразумение. То сложи край на най-продължителната гражданска война, при която загинаха 2 милиона души. Изпълнението на мирното споразумение е много важно за бъдещето на Судан. Това мирно споразумение а, до, по силата на това споразумение са назначени два референдума през януари 2011 година. В периода до тогава ще стане ясно дали Судан ще се придвижи към траен мир. Светът сега е отправил поглед към Судан, както видяхме по време на среща на високо равнище за Судан в Нью Йорк. Салва Кио и вице-президентът Марио Санка бяха там. На... Също така участваха президента Обама и 11 държавни правителствени ръководители и висши представители на 25 страни и организации. Моят мандат е да помогна да се изпълнят стратегическите цели на Европейския съюз, които са изложени в заключенията на съвета от юли тази година. Тези политически цели могат да бъдат обобщени в 6 точки. Първо, активен принос към пълното и навременно изпълнение на цялостното мирно споразумение, в това число организацията на референдуми за Южен Судан и Абие на 9 януари до година. Второ подкрепа за дейностите след референдума. На трето място подкрепа за институционалното изграждане, стабилност и развитие в Южен Судан, независимо от резултата от референдума. Четвърто място подпомагане на усилията за сигурност и трайно решение на Дарфур. Пето, насърчаване на справосъдието, помирението и зачитането на правата на човека, в това число сътрудничество с Международния наказателен съд и на шесто място подобряване на хуманитарния достъп в цяла, ця, цялата страна. Моята роля като специален представител на Европейския съюз е възоснова на влиянието и инструментите, с които разполага Европейския съюз, да се подпомогне процеса на мир и стабилност. Очевидно, аз не мога да извърша всичко това сама. Тази цел може да се изпълни възоснова на колективни усилия с институциите, държавите членки. Ще осъществявам тесен контакт с суданското общество, гражданското общество, неправителствените организации Организацията на Африканския съюз и ООН, в това число специалния представител на генералния секретар на ОНЕ с президента Мбеки и неговата група за Африканския съюз и други международни регионални партньори. Аз през по-голямата част от времето си ще правя посещение на място. След като встъпих в дължност на 5 септември, аз посетих Судан, където се срещнах с висши политически фигури в Хартум и Цуба. Също така посетих Нью Йорк, както беше споменато за среща на високо равнище за Судан, свикано генералния секретар на ОНЕ в петък миналата седмица. Проведах дискусии с американските, китайските, руските и холандски партньори, т.е. специалните представители на тези страни за Судан през следващите седмици. Възнамерявам отново да посетя Судан, да посетя Дисабеба, за да се срещна с ръководни фигури от Африканския съюз. Също така смятам да посетя и Женева, преди да се спра на конкретни аспекти на мандата ще кажа няколко думи за среща на високо равнище в Нью Йорк в петък. Както мисля, че казах, по време на тази среща участваха представители на високо равнище, участва баронес Аштън, участваха и държави членки, представени от висши ръководители. Международната общност на тази среща каза ясно, че Судан не може да си позволи да се върне към конфликта, че референдумите трябва да се проведат на време и резултатите да се зачитат. Всички страни трябва да се откажат от насилие. Президента Обама изложи избора, пред който е изправен Судан, задълбочаваща да се изолация или по-добри взаимоотношения с САЩ. Той отбеляза, че в крайна сметка не може да има мир без правосъдие, не, може да, не могат да се нормализират отношенията с САЩ без отговорност за извършените престъпления. Вице-президента Таха приветства ангажимента на САЩ към Судан и каза, че Судан е готов за положителен отговор. Той приветства новата насока и новия дух на политиката на президента Обама а, които могат да доведат до ситуация, в която всички печелят. Президента Салвакия каза, че референдума трябва да се проведе на време. Той каза, че всяко забавене може да доведе до а, повторно избухване на насилието. така също така, че правителството на Южен Судан е постигнало повече за 5 години от всички останали судански правителства през последните 50 години. Европейския съюз посочи необходимостта от спазване на мирното споразумение и настоя за навременното провеждане на референдумите. Европейския съюз също така а, настоя за ускоряване на решенията след референдума. Бяха изразени притеснения за хуманитарната ситуация и Дарфур и бяха призвани всички страни да участват в преговорите в Доха. Европейски съюз призова за край нападение срещу мироопазващите сили. Европейският съюз каза, че подкрепя категорично ангажимента на САЩ под ръководство на президента Обама, както и много важната роля, която играят САЩ и Африканския съюз, по-конкретно президента Беки и неговата група Европейски съюз насърчи страните в, страните в Судан да използват предоставената възможност. На срещата беше привлечено международното внимание в този решаващ момент. Генералният секретар на ООН прояви лидерство, също въжи и за президента Обама, кога с решението си да участва лично. Европейски съюз беше представен добре. Беше вице-президента на Судан беше казано, че референдума трябва да се проведе на време и резултатите да се, зачитат, да се зачитат. Мисля, че трябва да надграждаме върху тези резултати. Няколко думи за основните елементи в моя мандат и какво може да направи Европейския съюз за постигането на тези а, цели. Първо за изпълнението на мирното споразумение и референдумите. Остават малко повече от 100 дни до референдума за самоопределение на Южен Судан и референдума за бъдещия статут на АБА подготовката за референдума в Южен Судан все още изостава от графика и комисията за АБИЕ все още не е създадена, така че предстои огромна работа и няма време за губене. Регистрацията и гласуването в референдума в Южен Судан ще се осъществи в Южен Судан и в част от севера, където живеят много суданци. Европейският съюз каза ясно, че референдума трябва да бъде мирен, да се проведе на време и да отразява напълно желанията на суданския народ. И както казах, това послание беше изразено много категорично в Нью-Йорк миналата седмица. Председателя на комисията за референдума в Южен Судан се казва, че е, е, е казал, че регистрацията ще започне на 15 ноември. Също така е казал, че се надява че референдума ще може да се проведе на 9 януари. Европейския съюз ще разположи мисия за наблюдение, която да наблюдава процеса на, на преди референдума. Това ще бъде много важен и видим принос към прозрачността на процеса. Европейския съюз също така предоставя техническа помощ за комисията за референдума в Южен Судан. Също така казахме ясно, че се надяваме, че Независимо от мисията на ОНЕ в Судан, генералният секретар на ОНЕ също така току-що обяви, че ще бъде че е създадена група на високо равнище под ръководство на господин Капа. Целта е да се засили легитимността на процеса на референдум. Това няма да бъде мисия за наблюдение на изборите, по-скоро ще следи на подготовката на изборите и ще като използва всички налични източници на информация, в това число и е, информацията създадена от мисията за наблюдение, като тази на ОНЕ. Второ, решенията за след референдума, един успореден процес на междупартийни преговори за действията след референдума бяха започнати. Водят се дискусии в четири работни групи. Гражданство, сигурност, економически и финансови въпроси. Тук влизат петрола, дълга, водата и международни договори и споразумения. Работата а, с се осъществява с добри темпове, но трябва да се ускори преговорите по решенията след референдума трябва да се вземат за най-важните части на страната. Особено важно според мен е да се пристигне решение за петрола и гражданството. Положението на южняците, които живеят на север и северняците, които живеят на юг, изискват това. На трето място ще кажа някои думи за подкрепата за Южен Судан. Европейския съюз подкрепя развитието на селските райони, върховенството на закона, предоставянето на най-важните услуги и изграждането на капацитет в Южен Судан. На 17 септември аз участвах в експертно заседание за изграждане на капацитет в Южен Судан. Домакин беше Европейската комисия тук в Брюксел с подкрепа на ПРООН. Делегация от Южен Судан под ръководство на господин Дейвид Денк, министъра на финансите и економическото планиране, представи план за действие с 90 приоритета за изграждане на държавния капацитет до края на преходния период по мирното споразумение, независимо от резултатите от референдума. Донорите, в това число много държави членки, похвалиха правителството на Южен Судан за решимостта му да приоритизира и да изгражда своя капацитет и се съгласиха да работят с правителството на Южен Судан за да изпълнят на практика плана. И Световната банка също така е посочила, че ще проведе допълнителна среща в Вашингтон през октомври. Сега някои думи за Дърфур. Европейския съюз трябва да продължи да поддържа а, своето насоващо внимание към Дарфур, където хуманитарната ситуация продължава да предизвиква тревоги. Насилието там доведе до смъртта на стотици хиляди, милиони са разселени и в момента са настанени в лагери и живеят като беженци през последните месеци. Имаш нови стълкновения между бунтовниците и държавните сили, нападения срещу мироопазващи и спасителни работници, отвличания и експулсиране на служители на ОНЕ. Европейския съюз работи в тясно сътрудничество с Африканския е, съюз за управление на кризата. Европейския съюз предоставя значителна финансова и логистична помощ е, на мисията на Африканския съюз в Дарфур за период 2004-2007. Е, ръководителите поемат половината от разходите. facilitate the delivery of humanitarian assistance by helping to create a secure environment. On the political track, the European Union от политическа гледна точка Европейския съюз предоставя категорична подкрепа на господин Баселе и продължава да призва всички страни да участва в мирния процес на Доха. Господин Баселе потвърди, че преговорите между правителството на Судан и освобождението на движението за справедливост ще се възобнови в Доха в края на септември. Целта е да се постигне цялостно мирно споразумение. Аз знам, че господин Баселе работи активно, за да насърчи другите движения, движението за правосъдие и равенство и Суданската освободителна армия за присъединяване към мирните разговори. Що се отнася до хуманитарния достъп, Европейски съюз и държавите членки са най-големи или сред най-големите източници на хуманитарна помощ. В Судан Европейски съюз продължава да настоява за, не, за непрепятстван за безпрепятствен достъп на хуманитарната помощ. Правителството на Судан наскоро прие нова стратегия за Дарфур, в това число намерение да а, ускори разселването на беженците. Много ще зависи от изпълнението на стратегията. Европейски съюз каза ясно, че е готов да води дискусии с правителството но за нас е много важно да има стрикно спазване на хуманитарните принципи и всяко връщане на бежанци у дома трябва да бъде доброволно, безопасно и трябва и да се наблюдава въпроса за заемането на, за използването на земя и заемането на земя не бива да се пренебрегва. Е, Източен Судан е също източник на проблеми. Правителството на Судан а, и ПРОН ПРООН смятат да проведат инвестиционна конференция в Ковейта. Организационният комитет на тази конференция, където влизат Ислямската банка за развитие, Ковейтския държавен фонд и правителството на Судан, както и ПРООН, в момента приключват подготовката по конференцията и правят преглед на документите. Правителството на Судан посочи, че се надява, че Европейския съюз ще участва. Знам, че моите колеги в Европейската комисия ще обръщат внимание на източен Судан в процеса на програмирането на 150 милиона евро а, като не а, е, изплатени средства, предвидени за помощ на уязвими групи в а, райони засегнати от конфликта в Судан, в това число Судан, и в райони в източната и западната част. Що се отнася до правосъдието, помирението и правата на човека, Европейския съюз има намерение да работи за преодоляване на безнаказаността, в това число и чрез Международния наказателен съд. Приветстваме инициативата на господин Табомбеки в доклада му за Дарфур. Европейския съюз има добре известна позиция, в която се стои в подкрепа на Международния наказателен съд. Ние приемаме независимостта на съда, призоваваме правителството на Судан да работи с съда и да напомня на страните за международните им правни задължения. Подкрепяме работата на независимите експерти по правата на човека в Судан. На 17 септември независим експерт представя актуалния доклад пред съвета за права на човека в Женева. В встъпителните си думи независимият експерт отчета участието на суданското правителство и представи някои положителни тенденции, но посочи също така, че има в много области няма напредък. По-конкретно липсата на Международна комисия по правата на човека, която е предвидена в цялостното мирно споразумение. Опасности, свързани с референдума и липсата на сигурността за гражданските лица. В проведения диалог след това Европейски съюз повдигна въпроса за защитата на гражданското население, на децата, войници и въпроси свързани с подготовката на референдума и подчерта необходимостта от разширяване на мандата. Резолюцията по всяка вероятност ще бъде гласувана през следващите няколко дни. Госпожи и господа депутати, с ваше разрешение ще спра тук, но с радост ще отговоря на въпроси. Приветствам вашите коментари и предложения в началото на моя мандат в този сложен район. Благодаря. Благодаря, госпожо посланик. Господин Сърджентини ще открие дебата. Благодаря, господин председател. Благодаря на послатника Маздан, че е днес сред нас. Въпросите ми се отнасят до Международния наказателен съд, който споменахте току-що. наказателният съд издаде заповед за задържане на Албашир през май тази година подчерта, че сътрудничеството с съда е доста ограничено. И искам да запитам а, как Европейския съюз смята да засили сътрудничеството с Международния наказателен съд. Господин Башир беше на посещение в Кения, където не беше арестуван и това е тревожно. През ноември ще има среща на върха с Африка. Не мога да се представя, че отново там ще се появи господин Башир. Всички представители на Европейския съюз, на Европейската комисия ще бъдат там. Не знае как смятаме да реагираме. Високопоставената комисия за Дарфур, създадена от Африканския съюз, изготви планове за установяването на траен мир в Судан. Ние всички очакваме това да се случи, но по какъв начин можем да помогнем за прилагането на това предложение на практика. И последният ми въпрос се отнася отново за Международния наказателен съд. Тревожиме факта, че можем да бъдем изненадани от посещение на Албашир в Либия на срещата на върха Европейски съюз Африка. Ние а, не можахме преди да спрем а, господин Мугабе, Мугабе да не присъства на предишната среща. Благодаря, госпожа Сержентини, господин Танък. По процедурен въпрос на предишните изслушвания Координаторите на групата получаваха първи думата според а, размера на групата. Не зная защо сега сте избрали по-различен формат. Не, че тук има много депутати в момента, но защо не следваме сега същия ред според големята на групата НП, СНД, след което останалите. Да, ние искахме малко по-прагматично да подходим. Имаме четири изказвания и също така имах предвид и времето. Госпожа Саржентини беше първата, която поиска думата, така че и дадох първа думата, без да се замисля. Други координатори не са пожелали да се изкажат, така че критерия беше съвсем прагматичен. Господин Танок, имате ли изказване по същество? Очаквам, че съм следващия оратор. Да, действително няма достатъчно депутати в залата. Благодаря ви, господин председател. Поздравления за Дейм Розлин, за назначението ви. Вие имате много впечатляваща кариера в Foreign Office. Бил сте посланник в Картум. Uh, Вие може би сте първото назначение, високопоставено назначение след Лисабонския договор. Ние проявяваме интерес към това, което правите. Вие определено сте на горещ стол. Аз проявявам интерес към Судан. Судан е ключова страна, огромна по мащаби, с огромни залежи на газ, с трагично положение с спазването на правата на човека, гражданската война в южната част, Дарфур и прочие. Също има сложни въпроси, свързани е, с е, е, осъждането на военно престъпниците. Не знае как това може да се реши по дипломатически път. Сега да се спра малко по-подробно на южната част, където проявявам силен интерес. Заместник председателя на Южен Судан беше тук, ще бъде тук в скоро време. Аз съм малко обезпокоен от изоставането а, с сроковете. Тревожиме също опита на а, Картун а, да сложи, да спре нещата. А, Юга може да реши, че а, не може повече. Ясно е, а, че референдума няма да спре само по административни проблеми, а може да бъде спрян от подмолни действия на севера. Северната част се ръководи от осъден, обвинен във военно престъпление президент. Какво ще стане с южносуданските граждани, които живеят в Северен Судан? Те могат ли да бъдат лишени от суданско гражданство, да бъдат депортирани. Вероятно това ще се обсъди по време а, на разговорите. Интересуваме също инициативата на Обама за ангажиране на Севера. След като се използва съвета за сигурност, за да се отправи обвинение на президента Башир, което е малко странно, като се има предвид, че САЩ не са подписали римския статут. Може ли те да се отметнат? Дари съвета за сигурност на ООН е, може да отменя обвинения може да се убедят страните, които имат право на вето. Споменахте мисията за наблюдение на Европейския съюз. Знаем ли кой ще бъде по дългосрочният наблюдател на Европейския съюз? Въпрос във връзка с вашия пост. Дали разполагате с нужните ресурси, за да работите добре? Имате ли достатъчно съветници, персонал, транспорт и прочее? Знаем, че пътищата са доста зле в Судан. С какви ресурси разполагате? И по-личен въпрос, който, на който може да ни отговарите дали а, Британското Министерство на външните работи ви е дало а, дипломатически паспорт, а, за да можете да пътувате или пътувате с а, личния си а, британски паспорт. Благодаря, господин Танок. Господин Вайгел. Не мога да споделя радостта е изразена господин Танък, защото нито един словенец не беше номиниран за първия кръг на значения. Посланник Мастън ни представи ситуацията в Судан. Това, което не чух се отнася до по-задълбочена политическа оценка, а именно какво очакваме да се случи в Судан, какво ще се случи на 9 януари, дали имаме някакви очаквания. Неодавна разговарях с хора от Судан, с политици от Судан, които също участват в преговорите в Доха това, което те очакват на 9 януари е гражданска война. Те казват, че няма начин по който да се избегне избухването на гражданска война. Дали има определен сценарий, дали срещата в Нью Йорк предложи сериозна оценка на това какво би могло да се случаи, в зависимост от това какъв е резултат от референдумите. Искам също да ви запитам, госпожо посланник, вие вече сте била в Судан в качеството ви на посланник. Аз също съм посещавал няколко пъти Судан и съм работил за разрешаване на кризата в Дарфур. Ние знаем, разбира се, колко ненадежден е политическия дебат с политическите фактори в Судан. Вие споменахте някой от тях, Абдул Ракит и Калил Абрахим. Те все още командват важни групи в Судан. Не виждам да се води диалог с тях. Доколкото знам, Калил е във Франция в затвор или нещо подобно. Това не е най-добрата тактика, ако искаме да сключим политическо споразумение с някого. Необходим е сериозен, непрекъснат диалог с лидерите на всички фракции, на всички бунтовнически групировки в Дарфур. Но същото се отнася и за Южен Судан. Аз не съм толкова убеден, че политиците, които са се срещнали в е, е, Нью Йорк, е, не са имали някакво решение, че ситуацията е чак толкова ясна и разбираема, колкото вие представихте пред нас сега. Аз имам някои сериозни съмнения, че това е така. И сигурно ще бъдете изправени пред огромни предизвикателства преди дните месеци но аз съм от тези депутати, които ще потърсят контакт с вас и вероятно ще посетя също Судан. Благодаря. Благодаря, господин Вайгъл. Господин Свансън. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на госпожа посланика за този толкова интересен анализ на изключително тежката ситуация в Судан. Вие споменахте, че там има приходи от петрол и източници на петрол. Те също играят роля и по-специално разпределението на тези приходи в южната част на Судан. Разбира се, има и чуждестранни частни интереси, които играят роля и може би това е свързано с подготовката за укрепване на стабилността чрез референдум или може би международните интереси не са толкова важни в тази връзка. Благодаря. Благодаря на, на господин Свенсен, госпожа Хаутала. Благодаря. Аз вчера имах възможност да се запозная с вас. Обедена съм, че за Судан е избран правилния човек. Искам да ви кажа, че моите служби днес се срещнаха с правозащитници от Судан, Али Агап и Абдел Манигак и ние от тях чухме колко е трудно положението на правозащитниците в тази страна. Казаха ни, че преследването и турмоса от страна на службите за сигурност са широко разпространени. Моят въпрос е какво смятате, че делегацията на Европейския съюз в Хартум може да направи? Доколкото моето разбиране е, че до сега не са правени достатъчни усилия. Ще Евро... по, новите... по новия правилник на службата за външни отношения, работата по правата на човека става много важна част от дейността Вие ще положите ли усилия, ще организирате ли някакъв семинар, за да а, работите с тях? Аз смятам, че работата по този въпрос е много важна. Благодаря. Госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Госпожо Марзен, добре дошла в Европейския парламент. Позволете ми да ви кажа, че много се радвам, че нашия специален представител е толкова близо до реалността. Благодаря ви за работата, която вършите. Мисля, че е, изборът е много... Вашият избор е много добър. Сега ще имаме възможност е, да а, е, говорим по-подробно. Извинявайте, че закъснях. Навън имаше демонстрация, в която участваме. Искам да ви е, Имам няколко въпроса. Ако вече сте ги обсъдили, просто ме прекъснете. Първо, по отношение на референдума, за който сигурно сте говорили, какво ще стане при едно а, евентуално разделение – на страната е какво ще бъде въздействието върху Дарфур. Представители на Дарфур тук казват, че никога няма да приема това. Бихте ли ни казали няколко думи по този въпрос? Второ, и проведените избори се характеризират а, с нередности, но имаше разлика между начин по който се проведаха на север и на юг. На юг, за съжаление, военните сили се намесиха. Какво се случи там и как а, виждате позицията на СПЛА? А, дали ще се намеси този фактор по време на референдума. Он не може да изиграе някаква роля. Трето, опозицията бойкотира на север и изборите, предишните избори на север и следователно тя не е добре представена в асамблеята. Смятате ли, че след тези избори, които трябваше да бъдат първата стъпка към плурализъм и демокрация. И така смятате ли, че на север има отстъпление и дали изборите могат да бъдат застрашени от опозицията? Това са трите ми въпроса. Господин Луначек ще бъде последния. Благодаря. Е, госпожа Луначек. Благодаря и аз. Добре дошъл, господин, госпожо посланник. Не ви познавам, но а, по всичко изглежда, че вие сте най-подходящия избор за този пост. И поне така изглежда господин Брок. Искам да се занимая с три области, от части повдигнати от моите колеги. Ролята на петролните компании в Судан. Има няколко, които се опитват да, да, да извлекат колкото може повече петрол, особено в граничните райони. Аз самата съм била там при австрийска компания, като вече не е там. Трудностите се състоят в това, че някои петролни компании се държат така сякаш са на различна планета. Просто не се съобразяват с страната, в която работят и проблемите, които съществуват там. Имате ли контакти с тях и какви, каква роля играете в мирния процес? Играят ли роля, която подкрепя процеса? Също така, как ще се разпределят приходите от петрола след референдума? Или пък от... можем ли да помогнем по някакъв начин тук в Европейския съюз? Да им помогнем да подкрепят процеса. Вторият въпрос е свързан с въпрос, повдигнат от моята колега Халтова. Вашите бъдещи контакти с организациите на гражданското общество и с правозащитните организации, предимно в Хартун, но предполагаме в други места, женски организации, екологични организации, които съществуват, те са много малко, но съществуват, така че аз мисля, че те трябва да получат внимание и интерес от наша страна. Смятате ли да говорите с тях, да разговаряте с тях и да ги привлечете в усилията? По-нататък беженците от Южен Судан, които продължават да живеят на север, доколкото съм информирана, шарията продължава да се прилага на север спрямо всички, няма значение дали са мисиомани или не. Повечето от а, бежанците от юга са християни, има проблеми в лагерите, свързани с незаконното производство на алкохол, който след това се продава, което е незаконно. А, има съответно съдебни присъди. Имате ли представа как стоят точно нещата? Благодаря, госпожо Луначек. Доста въпроси. Госпожо посланник, имате думата. Благодаря на всички за тези интересни въпроси. Ще се постарая да отговоря на, на всички. Ще започна с въпросите на госпожа Сържентини. Първо, по Международния наказателен съд. Както казах и по-рано, Европейския съюз последователно подкрепя съда, работата на съда като институция и призовава правителството на Судан да сътрудничи с съда. Върховният представител, както знаете, през последните няколко месеца направи поне две публични изявления, свързани с а, а, посещенията в Чад и Кения на президента Башир, напомняйки на съответните страни за техните международни а, правни задължения. Така че ние не сме се колебали да заявим ясно нашата позиция по този въпрос. За срещата на върха Европейския съюз Африка, предвидена за края на ноември. Провеждат се разговори с Африканския съюз по този въпрос, но не мога да навляза в допълнителни подробности, въпреки че си отбелязвам това, което казахте. Относно комисията под ръководство на президента Мбеки, как можем да помогнем за прилагането на предложенията ние насърчаваме президента Мбек и неговия екип да продължат работата на базата на доклада за правосъдието и помирението. Знаете, че Африканския съюз даде мандат, който е доста широк на господин Беки и се обръща голямо внимание на ролята която играе господин Беки по редица въпроси в Судан. Европейския съюз осигури технически експерти в подкрепа на неговата работа за ситуацията след референдума, например. Господин Танък е, ме попита първо какво може да се случи, ако правителството на Южен Судан възприеме едностранен подход, как ще реагира в такъв случай Европейския съюз. Много трудно е да се спекулира за това какво би могло да се случи. Това, което ние ще правим е да подчертаваме, че Европейският съюз е, иска референдумът да се проведе в съответствие с изискванията и записани в цялостното мирно споразумение. Мисля, че най-добрият принос, който можем да дадем е да продължим да настояваме за пълно прилагане на разпоредбите на цялостното мирно споразумение. Това е най-добрият път напред. Що се отнася до това, какво може да се случи до а, южно-суданските граждани, които живеят на север? Това въжи и за а, хора от Северен Судан, които живеят на юг. юг. Обсъжда се този въпрос в рамките на преговорите за ситуацията след провеждането на референдумите. Каквото и да се случи, какъвто и да е резултата от референдумата, тези хора получават уверение, че те няма да се превърнат в прицел на нападки. Ние трябва да направим всичко възможно, за да се постигне съгласие по тези въпроси. Това е един от най-критичните въпроси преди референдума, за да може да бъдат дадени подобни уверения. Вие зададохте също въпрос за възможността за отлагане на изпълнението на обвинението, което е отправено от Международен наказателен съд и дали това може да стане от съвета за сигурност. Съвета за сигурност на ОНЕ няма такова право. Може да отложи изпълнението с една година, но не може да го отмени. Това е въпрос, който се обсъжда от известно време. Африканския съюз изразява интерес към подобна възможност. Но ние считам, че това е предвидено за сега. Става дума само за отлагане. Съвета за сигурност няма правомощие да анулира заповедта за задържане, издадено от Международен наказателен съд. Не е взето все още решение за главния наблюдател, доколкото ми е известно. Що се отнася до логистичната подкрепа за моя екип, аз поех този пост в момент, когато се намираме в преходен период за установяването на Европейската служба за външни отношения. И аз виждам а, а, моето участие именно в а, а, този смисъл. Много от нещата, разбира се, зависят от а, госпожа Аштън. Аз ще работя с новия генерален директор за а, Южна Африка, когато бъде назначен такъв. Целта е да се гарантира, че ще има добро взаимодействие между екипите в рамките на Европейската служба за външни отношения. Разбира се, аз бих искала да имам добър екип и добри ресурси, за да мога да се свържа с, за да върша добре работата, за която съм назначена. Господин Вайгъл зададе въпрос за предоставянето на по-задълбочен политически анализ какво би се случило след референдума, в зависимост от резултата и как това ще се отрази на региона, как може да се избегне насилието. Аз също съм силно обезпокоена от нервността относно какво би могло да се случи. Ето защо ние настояваме всички заинтересовани страни да гарантира, че процеса ще бъде мирен, независимо от резултата от референдума. В този контекст един от най-добрите начини за минимизиране на риска от конфликти е да се опитаме да постигнем напредък в дискусиите за след референдума, включително по въпросите на сигурност, за сигурността, както и в други сфери защото колкото повече неща бъдат договорени предварително, толкова по-нисък ще бъде риска от възникване на проблеми. Що се отнася до вероятния изход, това е въпрос, който трябва да решат хората на Южен Судан. Не е тайна, че а, има индикации за силни отцепнически тенденции в а, Южен Судал. Но това са за сега спекулации. Аз вече споменах за някои коментари на някои от участниците в срещата в Нью Йорк относно резултатите от референдума. 60% от регистрираните гласоподаватели трябва да упражнят правото си на глас, за да се зачете резултата от референдума. Вие споменахте необходимостта от диалог с всички фракции. Ние ще направим нужното всички да участват в Доха, в мирния процес. Калита е в Париж. Той не е в затвора, доколкото ми е известно. Той живее в доста удобна среда. Доколкото знам, международните партньори и ние ще продължим да работим за Халил и останалите лидери да участват в процеса. Участието им в Доха би било изключително полезно. Имаше също зададен въпрос от господин Свенсън за разпределянето на доходите между севера и юга на приходите от газ. Аз нямам готов отговор на въпроса. Ако а, юга се отцепи, това ще бъде сериозна загуба на а, приходи за, а, за севера. Това е въпрос, който се обсъжда между двете страни. Госпожа Луначек ме запита също за ролята на петролните компании и по какъв начин да става разпределението на доходите. Не мога да кажа много. Зная, че Норвегия играе много важна роля в осигуряването на подкрепа и на двете страни, подготвяйки за преговорите по въпросите за приходите от петрола, споделянето на всички операции, свързани с петролодобива. Необходимите данни да бъдат на лице, да има по-голяма прозрачност. Мисля, че беше свършена много полезна работа в тази област и ние като Европейския съюз също трябва да насърчим страните да се опитат да ускорят дискусиите за постигане на споразумение по този въпрос. Двама от депутатите, госпожа Хаутела и други, ми зададоха въпроси за правозащитниците. Госпожа Луначек постави същия въпрос за женските организации. Искам да ви уверя, че намерението ми е по време на мандата ми да поддържам тесни контакти с организациите на гражданското общество, включително унези, които се занимават с защита на правата на човека и на правата на жените, в частност. Европейския съюз финансира доста местни правозащитни организации в Судан чрез инструмента за демокрация и права на човека. Европейския съюз също разглежда конкретни случаи на нарушение на правата на човека, включително срещу правозащитници. Консултативния съвет на Судан по правата на, на човека също участва в този процес. Ние ще продължим да проявяваме интерес към тези въпроси. Делегацията на Европейския съюз в Хартум също има отговорности, свързани с спазването на правата на човека в Судан. Госпожа Декайзер ме попита за отражението върху Дарфур от евентуално отцепване на Южен Судан. Това, което мога да кажа по въпроса, е, че движенията в Дарфур не търсят независимост. Големия въпрос е, за Дарфур е дали да има отделен регион. Това се дължи на доста нерешени въпроси в преговорите, които вървят в Доха. Има различни мнения по въпроса. Има доста представители на обществото в Дърфур, които проявяват интерес. Обедена съм, че каквото и да се случи в отношенията юг-север, ще се отрази на положението в Дърфур. Но не искам да бъда твърде конкретна как ще изглежда всичко това. По мисията за наблюдение от Европейския съюз, полките, които трябва да си извлечем от наблюдението на изборите и да, на референдума. В заключителният доклад, който беше изготвен от вашата мисия, се съдържаха много важни препоръки, които са важни за провеждането на референдума. Ние се опитваме да привлечем вниманието на Комисията за организиране на референдума в Южен Судан, както и на суданските власти, по какъв начин конструктивно да се използват тези препоръки, за да се проведе по-добре процеса на референдума. Европейския съюз смята да играе много по-важна роля този път в 7-те избирателни района в Южен Судан. Освен това, ние очакваме в обучението на полицията, както от юга, така и от севера, за това как да действа по време на референдума. Що се отнася до ефекта на референдума върху по-широкият процес на демократизация, на политическия процес. Има партии, които получиха доста места и в севера, и в юга, други, които получиха по-малко места. Това, което трябва да продължим да правим е да настояваме да се спазват основните свободи, свободата на печата, на сдружаване, всички останали свобода. И ние ще правим това в контекста на необходимостта от това резултата от референдума да бъде надежден, да има нужната политическа атмосфера за провеждането му, а тези свободи са изключително важни за тази цел. Ние ще продължим да да настояваме за продължаване на процеса на демократизация на Судан. И последния въпрос е, е за положението на немюсулманите в Южен Судан. Въпросът беше зададен от госпожа Луначек. Това е много добър въпрос. Да, действително има проблеми, свързани с е, немюсулманите в някои области, включително по спазването на закона за обществения ред. Това, с което разполагаме като средства, е да помагаме на Комисията за правата на немюсулманите, създадена съгласно цялостното мирно споразумение. Тази комисия трябва да има нужната международна подкрепа, подкрепа, която заслужава. Това е едно от средствата, които можем да използваме, за да гарантираме, че тези аспекти на цялостното мирно споразумение ще получат по-голямо внимание. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Госпожо посланик, това беше една много плодотворна среща, много интересна и показа, че вие проявявате голяма воля за сътрудничество встъпихте в длъжност, започнахте с нас контакти, които ще бъдат продължени и през следващата година. И вие съвсем ясно разбрахте, че ние продължаваме да проявяваме интерес да разговаряме с вас по отношение на човешките права и демокрацията в една толкова отдалечена от нас страна, но толкова близка на сърцето ни. С това Прекъсвам заседанието. Продължаваме в 16 часа и 30 минути с гласуването.

Bene, колеги, се volete gentilmente... Уважаеми колеги, искам да ви помоля да вземете местата си и започваме отново нашата работа. Съгласно дневния ред, Следва точка изменение на правилника за длъжностните лица на европейските общности в условията за работа на другите служители на общностите. Господин Сариош Волски мисля, че преди гласуването искаше да направи някои бележки, така ли е? Моля, имате думата. се постарая да бъда много кратък, тъй като вече един път опитахме да гласуваме и решихме да си оставим още една седмица, за да проведем диалог с комисията по правни въпроси. По обективни причини това не стана. Най-напред искам да благодаря за многоплодотворното сътрудничество с всички политически групи, координатори, докладчици в сянка, положих усилия да бъда максимално отворен към техните предложения. Мисля, че успяхме да постигнем разумен компромис. Спазих, е, съобразих се желанията на е, групите да се постави акцент върху три географски баланса, баланса на половете и баланс на институциите, също така да се отрази желанието на групите за ясен а, общностен аспект и роля на Европейския парламент в новата служба за външно отношение. Най-трудната позиция беше по географското представителство, както мнозина от вас знаят и аз ще повторя парламентът взе решение и гласува през юли в точка 7 от преамбюла към законодателното решение. Там се казва, че парламента смята, че допълнителните мерки за географското разпределение трябва мерки аналогични на тези в друг регламент на съвета. Бях верен на политическата линия, ангажиментите, поети в а, а, текста гласуван от нас през юли, в това число и точка 7. И аз отразих в своето становище под, под а, форма на две идентични изменения 20 и 29 окончателния вариант има подкрепата на двете големи групи, ЕНП и групата на социалистите и демократите и някои други. В последния вариант съм смекчил изменението си като вместо allotted limits използва думата indicative recruitment targets, за да се избегне впечатлението за квоти. Също така искам да кажа на колегите, че тази сутрин становището беше гласувано от колегите в бюджетната комисия, в това число изменение 23 29 с много голямо мнозинство. Така че ако нашите колеги споделят това становище, двете комисии ще изпратят същия сигнал като колегите от Комисията по правни въпроси. Ако това е желанието на нашата комисия, можем да постигнем добър компромис, добра позиция и отправна точка за да представим становище на Комисията по правни въпроси, по време на трилога в понеделник. Аз слушах внимателно думите на господин Рапка и той каза, че за тях е много важно а, да се вслушат в становището на комисията АФЕТ, тъй като това е най... тази комисия познава най-добре тази материя. Не става дума само за служители, става дума за външна политика. Очевидно това не е краят на процеса, ще предстоят и други процедури. След това документа ще отиде в комисията Юри, след това пленарна зала. Мисля, че моето предложение е добра, отразява една добра позиция и е защитима също така представлява добра основа за по-нататъчна работа преди на процедурата. И така още един път благодаря за сътрудничеството. Представям на комисията с пълна убеденост своето предложение, което според мен отразява тона, становището и желанията, както и всички идеи за обща дипломатическа служба, която обсъждаме отдавна в нашата комисия. Призовавам всички колеги да ми окажат подкрепа при гласуването. Благодаря. Благодаря на господин Сарио Швалски. Господин Брок иска думата за една минута. Господин председател, много е трудно за една минута да представя становището си. Ще се опитам. Миналия път е, внесох искане за отлагане на гласуването, защото от е, тогава, между другото, се случиха някои неща. Госпожа Ештън поясни какво се случи с е, посланиците и ние трябваше да установим, че при географския баланс нещата се движат в правилната посока и че всъщност по тези точки ние нямаме е, някакви а, е, значителни отрицателни бележки. Сега по отношение на ръководните позиции изглеждат нещата така, че а, е, и там проблемът се решава в наша полза, така както ние си го представяме и е, от няколко седмици вече наблюдаваме движение там. Тук колегата Сариус Волски има изцяло право, че това трябва да се разглежда като процес, който до е, постановяването на решение до 6 октомври ще изисква по-нататъчни пояснения, така както основният докладчик Рапка ще се заеме с този въпрос. Мисля, че е, бележките, които направи колегата Сариуш Шволски, да не се изхожда от квота, а от индикатив рекрутмент, смятам, че това също е тенденция, която си заслужава да е, проследим и освен това искам да посоча, че а, е, ние сме в такава фаза на развитието, в която резултатът може би ще отразява нашите представи за баланс. Аз искам да припомня, за да не се забравя, това, което сме договорили до сега, вече е действащо право първо, този баланс трябва да бъде постигнат, защото това е целта на законодателството още към днешна дата. Общностно законодателство, ако не води до желаната цел, през 2013 трябва да се извърши преглед за постигане на тази цел и ще видим дали тази формулировка, която ще приеме днес, се движи в тези рамки на концепцията, които очертах. Добре. И последно изказване, господин Лазов. Аз искам да ви помоля наистина и вие да спазите тази една минута. Корегата Сариус Волски каза, че две големи групи всъщност са изнесли най-голямата част. Трябва да ви кажа, че две бяха групите. По дискусията за баланса ние изгубихме изцяло от погледа си принципа за квалификацията, опита всички тези неща. И аз виждам и това ме радва, че нещата се подобриха до някъде с внесените от Сариус Волски искания за изменения, най-вече ставаше дума за целите, така както ги предвижда Кинък. Моята политическа група е за е, балансираност е, между институциите, географска балансираност, по пол и така нататък. Аз имам един технически въпрос и устно изменение. Има ново устно изменение на нашия доклад, което се отнася до изменение 17, обаче то е свързано е, до голяма степен с компромис 1. Аз от вотинг листа не мога да видя дали е, тук имаме връзка с е, компромис едно и е, да кажа дали е така или не. И за това аз предлагам следното устно изменение за компромис едно. Ще цитирам на английски. Става дума за компромис между 17 и 38 и отзад е посочено of these staff regulations in the first sub-paragraph of Article 12.1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 защото наистина не мога да разбера, че ние на базата на географски баланс ще набираме тези хора, а не по квалификация. За мен това е неразбираемо. Трябва основната, основния критерий да бъде квалификацията и за това внасям следното устно изменение. Изречението да звучи така. The services of officials and temporary staff of the highest standard of ability, efficiency and integrity – while striving for geographical representativity and gender balance. Аз бих помолил това устно изменение да бъде поставено на гласуване. Благодаря, господин председател. Господин Петърле. Колеги. Не искам дебат. Не можем да водим дебат. Дадах възможност на докладчика, някой докладчик в сянка да взема думата накратко. Ако имат някакви проблеми с списъка за гласуване и ако не искате да гласувате днес, тогава ще отложим гласуването. Ако имате някакви проблеми. Нямаме време. Това не е място, това не е времето да обясняваме кой как иска да гласува. Ако имате възражение срещу дадено изменение и искате да внесете устно изменение, вземете думата преди това изменение. Ето така се е, процедира в нашата комисия, така че аз ще сложа, ще прекратя дискусията и ще започнем да гласуваме. Ако някой има проблем с дадено изменение, вдигнете ръка, направете си устното изменение и ще видим дали колегите са съгласни. Извинявайте, но това са правилата. И те трябва да се прилагат дори ако някой не е доволен от тях. Започваме с изменение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проведем електронно гласуване. Начало на електронното гласуване по изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. 46 гласа за, 14 против. Сега, изменение 14. Кой е за? Против. Приема се. След това 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. След това компромисно изменение 1 с възможно изменение от господин Ламсторф. Кой е за устното изменение? Не, извинете, кой е против устното изменение? Моля, вдигнете ръка, кой е против устното изменение? Кой е против това устно изменение? Значи, в пленум са 40 и ако са против устното изменение, че се отхвърля, но ние смятам, че ще ни бъдат достатъчни 5 или 6 човека, които ако не са против изменението, няма да можем да гласуваме. Значи гласуваме сега Компромис едно. Господин председател, има един въпрос, който е от техническо естество. Устното изменение на колегата Сариус Волски се отнася и за изменение 17. И се отнася и дали се отнася до компромисно изменение 1. Първото гласуване, което проведохме, устно изменение – и след това изменение 4.17 и така нататък, което означава, че се включва изменение 17. Компромисно изменение 1 покрива изменение 17. Въпросът ми към колегата Волски е дали това, което е включено в устно изменение 17, ще бъде включено в устно изменение по компромис 1. Allora, onorevole, Сайрус Вол. Господин Сариус Волски, може би вие бихте помогнали с отговор, съгласен ли сте с възражението, което формулира господин Лансторф? Как компромисно изменение едно си пасва към изменение 17, тъй като изменение 17 е част от компромисно изменение 1. Как вие бихте реагирали? Eh, señor presidente, si hemos, si hemos comprendido bien la propuesta de enmienda oral. Господин председател, ако правилно разбрах устното изменение на господин Ламсдорф, става дума само за промяна в последователността на критериите. Първо се слагат, като първи критерии се слагат заслугите и качествата, но се запазва критерия за равнопоставеност на половете. compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma. Добре. Нека да изясним нещата. Прибавя се компромисно изменение 1 там думата, се добавя думата институционален на латински в предпоследния, на италиански, извинете, в предпоследния ред. И това е всъщност връзката между компромиса и възможното изменение. Това ли искахте, господин Лансторф? Искам да попитам дали това е, което желаете. Благодаря, господин председател. Става дума за технически въпрос. Дали е, Institutional Balance като израз по желание на колегата Сариус Волски трябва да бъде в компромисно изменение едно. Да или не, аз предполагам да. Устното изменение обаче Recruited е, Advices OS е, трябва да се замени с What Striving For. И мисля, че това устно изменение трябва да бъде гласувано. Добре. Има до сега четири изказвания по тази точка. Не мисля, че е толкова добре, ако процедираме така. Сега говорим по текст, чието подробности са включени в вотинг листа. Ако трябва да изясним нещата, мисля, че позициите трябваше да бъдат разработени преди е, изготвянето на вотинг листа. Моля, господин докладчик. Имахме допълнителна седмица, затова не трябва да е, продължаваме дебата. Аз направих устни изменения, за да се поставят на равна основа географския, институционалния и половия баланс – Господин Лансдорф иска да следния текст. Whilst ensuring institutional and gender balance. But I am, I am against... Но аз съм против преформулирането, като се стремим към, което е малко а, размиване на формулировката. Всъщност, вие поставяте институционалния аспект – Става дума за три реда отдолу нагоре. Четирима души искат думата. Всъщност не съм доволен от това, че дискусията като че ли започва да се открива. Сега, аз за мен английски език е роден и ако сменим думата with с of, нещата се доближават много повече до е, изискването за добри качества. Така че аз предлагам устно изменение към устното изменение. Сега, ако използваме предлога OF, тогава качествата и заслугите не изпъква толкова ясно. Госпожа Бранснер иска думата, доколкото виждам. Съвсем накратко. Устното изменение на господин Ламсдорф. Вие Исках да съм сигурна, че правилно съм разбрала това, което предлагате. Да. Включва се само израза institutional. Мисля, че можем да оставим нещата така и да гласуваме. Приема се така. С Уиц. Добре. Предлагам да не променяме повече Аз мисля, текста. че а, е, не е необходимо повече да се изменя текста. Да гласуваме след като поставим институционален. Това се и опитвах да направя, след като изслушах становищата на различните колеги. Включихме думата институционален, така че гласуваме компромис 1 плюс институционален. За, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, приема се. Не вдигате добре ръка, колеги. И не ми помагате, не искам да губим повече време. 19. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувайте 19 измерение. Гласуваме 19 изменение. 46 за, 16 против, 39 за, против. Въздържали се, приема се. 20 за, против. Въздържали се, приема се. 41 за, против. Въздържали се, приема се. 21 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 2 в три части. Първата част, две части, извинявайте. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Част 2 за, против, въздържали се, приема се. 40, не извинявайте, пада. 22 за, Сусно устно изменение докладчика, който е за. Госпожа Брантнер, заповядайте. В духа да не осложняваме нещата, искам да поискам, искам да разяснение и да се отрази в протокола. Члена, както е изменен устно от господин Сарио Шволски, означава ли, че първият критерий е квалификацията на кандидата и след това останалите. Тук се посочват индикативни цели за назначение. Тук може да се тълкуват нещата. Мисля, че нашето тълкование е да имаме на първо място предвид а, а, квалификацията. Докладчика за отговор. Само квалифицирани а, хора могат да бъдат част от европейската дипломация. Това е моят отговор. Добре. В такъв случай оттеглям устното си изменение. Allora, andiamo. Ема, ogni volta c'è... <laughs> Finiamo. Все някой иска да вземе думата. Сега, още веднъж и за последен път давам думата, защото става дума за гласуване на господин Вигенин техническа грешка, защото в българския превод е посочено 2012, не 2020, така че е твърде оптимистично. Мисля, че изменението е съвсем ясно, така че предлагам да го гласуваме. Sì, è la decisione del 2010, quindi rimane 2010. Ottimista o no è quello che è scritto. Значи решението беше за 2010, оптимистично или не, това е отразено тук по този начин. Ако сте съгласни, кажете да, ако не е, гласувайте против. Значи 21, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това 42. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 24. Кой е за? Добре. По 42 ще имаме електронно гласуване, начало на гласуването. Бях малко бърз, признавам си. Значи 63 са гласували, 20, 33 за, 29 против, приема се. 24, кой е за? Против, въздържали се, приема се. След това 25, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се 27, оттеглено 28, кой е за, против, въздържали се, приема се 44, кой е за, против, въздържали се, приема се 29, се покрива от 23, не, не, не. Гласуваме по 29. Кой е за? Против? Може би да контролираме чрез електронно гласуване начало на гласуването по 29, изменение 29, начало на гласуването, край на гласуването. 48 гласа за, 15 против, приема се 30, изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. След това съображение 1 за, против, въздържали се, приема се. Съображение 2 за, против, въздържали се, приема се. 32 кой е за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 31. Извинете, отпада защото приехме изменение 3, след това 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това 5, кой е за, против, не видях добре. За това ще гласуваме електронно по изменение 5.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 въздържали се, приема се. 10 е отеглено, след това 34 ка е за, против. Въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се електронно гласуване по изменения доклад. Начало на гласуването. 63 гласували. 63 карти са въведени, 61, не, извинете, 62 са гласували, край на гласуването, 54 за, шестима въздържали се, трима против и с това докладът на колегата Волски се приема. Моя комплимент. Искам да попитам нещо. Вашата карта не беше ли с вас? Имаше някой, който при гласуването за, против е, се опита да вдигне ръка. Господин Брок вече взе думата. А, Искате пояснение на вота. Добре, господин Брок. Ако обичате тишина. Господин председател, моля да се отрази в протокола, че трябва това да се тълкува така както посочи колегата Волски, въпроса на колегата Брантнер, че тук няма квота и че, доколкото правилно разбрах, въпроса за качеството е, предхожда всички съображения за баланса и този въпрос за качеството се поставя на първо място е, пред всички останали въпроси в различните групи. Аз мисля, че това е важно общо становище за по-нататъчното обсъждане. Добре. Ние ще отразим това мнение в протокола. Госпожа Брантнер, аз мисля, че тълкуването трябва да бъде в тази посока. Смятам, че има възможности и за други тълкувания, за това ние се въздържахме. Аз съм за това. Е, искам да посоча, че беше по-добре това да се каже предварително, а не е, в последствие. Добре. Желая ли още някой да вземе думата? Това се получи се наистина много оживена дискусия. Сега по правилника. Благодаря. Господин председател, ни като преди думата. Аз гласувах за компромис първи. Уведен съм, че не, няма да променяме думата географско представителство да остане формулировката на базата на географския баланс. Да, да, точно така. Ние включихме само прилагателното институционален, иначе няма промени в текста. Господин Ланстов, аз също искам да кажа, че се надявам, че някои колеги ще проявят разбиране и е, тълкуването ще бъде в посоката посочена от господин Брок, а именно, че за Европейската служба за външни отношения са ни необходими най-добрите хора и наистина осигурявайки тези хора, най-добрите, бихме могли да отчетем и а, географския баланс, институционалния баланс и така нататък. Аз а, смятам, а, че и госпожа Брандар е права и скъпи Елмар, аз мисля, че не развалих нищо, а, казвайки, че този текст на други места може да се интерпретира по друг начин. И за това смятам, че не можем да бъдем толкова доволни а, от а, текста във варианта, който беше представен. Просто бяха необходими по- чисти формулировки. Смятам, че в практиката на Европейската служба за външни отношения на първо място трябва да се поставя квалификацията, а не други е, съображения не по същество. Благодаря. Каза председателят, благодаря за гласуването. Господин Свобода, извинявайте, забравих ви. Съвсем накратко ще се изкажа. Две бележки само. Разбирам задачата, която беше поставена на преговарящите възоснова на доклада на господин Волски, е, да се даде ясен сигнал на съвета и на госпожа Ештън. Тези въпроси, които бяха подценявани в минащото, да се вземат сега повече в предвид. Имам предвид географския баланс, баланса по пол и представителството в комисията. И второ, е, ние трябва да имаме предвид, че е, опита, квалификацията не би трябвало да се сравняват е, с е, географския баланс. И задача на госпожа Ещане и двата критерия в съвета да бъдат взети в равна степен предвид. Благодаря. Господин Северин. Само... Ние се нуждаем от квоти, защото не се спазва качеството. Когато има квоти, трябва да се отчитат също и достоинствата на, на кандидатите. Но когато няма съображения за достоинство, тогава се налагат други съображения. Ние искаме да се сложи истинско ударение върху достоинствата на кандидатите. Ние просто трябва да коригираме резултата от един погрешен подход. Добре, тогава приключваме разискването по този доклад и продължаваме по дневния ред. Господин Сариош Волски. Аз а, виждам, че има нужда от допълнителен дебат и се надявам, че в бъдеще повече внимание върху функционирането на службата като такава. Аз съм напълно съгласен с онези, които подчертаха важността на качеството на кандидатите, но съм, но съм против онези, които противопоставят достоинствата на кандидатите на другите изисквания за географския институционален друг баланс. кандидатите от държавите членки, които се пресениха наскоро, понякога се счита, че са недостатъчно Квалифициране Това не е вярно и съжалявам, че в тази комисия и в парламента се прилага такива карети. Разбира се, че качеството е основно. Никой не може да кандидатства за работа без да има нужната квалификация. Няма да бъде назначаван без да има нужната квалификация но не означава, че трябва непременно да имате диплома от Итан Кембридж или друго престижно учебно заведение, за да сме, бъдете смятани за компетентни. Компетентността е в някои ние не трябва да допускаме да се създава дипломатическа служба, която да отчита само половината от Европейския съюз. господин Танък беше обиден на моята университет. и Искам да отговоря на това. Председателят. Можете допълнително после да направите вашите бележки. Водещата комисия е комисията по правните въпроси. Ако искате да останете за дискусията с заместник министра на външните работи на Украина, можете да го направите. Онези, които няма да участват в дебата, могат да напуснат. Uh, please uh, sit down, uh, colleagues, the minister... Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Министъра трябва да напусне в 6.15. Нямаме време за губене. Искам да приветствам с добре дошли заместник министър на външните работи на Украина Павло Климкин и председателя на Комисията по интеграция в парламента на Украина господин Борис Тарашук. Тази среща, която сме предвидели за днес след обед, показва важността, която Европейския съюз и нашата комисия и председателя на делегацията господин Ковал отдават на Украина. Украина е изключително важна по отношение на политиката на съседство и ние силно желаем да задълбочим сътрудничеството си с Украина. Преговорите продължават. Споразумението за асоцииране е на дневен ред и ние очакваме с особен интерес да изслушаме заместник министъра, който да ни запознае със своите виждания за възможностите и проблемите, които все още а, пречат да се постигне а, споразумение. Колегите проявяват интерес към програмата и приоритетите на украинското правителство – Господин Тарашук е също тук, така че ще можем да чуем мнението както на представител на изпълнителната власт, така и на законодателната власт и на опозицията. Ние бихме искали, разбира се, да получим пълна информация, която да ни помогне в дискусията. Искам да поздравя също Леонид Коцара, който е председател на украинската делегация в Комисията за сътрудничество с Европейския парламент. Господин министър, моля ви да се ограничите в 10 минути, за да разполагаме с достатъчно време за дискусия. С удоволствие ви давам думата. Благодаря, господин Албертини. Уважаеми дами и господа, за мен е особено удоволствие да говоря пред уважаемите депутати от Европейския парламент за отношенията Европейския съюз Украина. За мен е важно като заместник министър на външните работи на Украина и като главен преговарящ по споразумението за асоцииране, както и за, като човек, който е ангажиран с въпросите свързани с европейската интеграция в продължение на повече от 10 години. За мен е особено удоволствие да говоря тук пред Европейския парламент, институцията, която е силен поддържник на европейските стремежи на Украина. За мен също винаги е важно да наблюдавам тази откритост и подкрепа за нашите европейски амбиции, както е отразено в множество резолюции на Европейския парламент. Тази година беше отбелязана като специална. Имаше една изключителна резолюция на Европейския парламент за Украина от 25 февруари където се признава нашия стремеж за присъединяване към Европейския съюз. Това доказва, че а, Украина е готова да премине към без, безвизов режим, като изпълни списък от критерии. В краткото ми представене искам да подчертая, че има натрупани положителни възможности в отношенията Украина-Европейски съюз. Искам също да подчертая на първо място, че европейската интеграция не е въпрос на външните работи на Европейския съюз или, може би по-точно, не само въпрос на външната политика, а преди всичко това е въпрос за извършване на задълбочени вътрешни реформи, които да ни помогнат да изпълним критериите за по-нататъчно членство в Европейския съюз. Тук аз виждам няколко ключови приоритета в близко бъдеще и предизвикателства, които трябва да бъдат решени. На първо място, нещо, което е много близко е подписването на споразумения за асоцииране. Това трябва да бъде новаторско споразумение. Това е първото по своя характер и за Украина, и за Европейския съюз. Това ще постави нашите отношения на базата на политическо асоцииране и економическа интеграция. И за нас основната добавена стойност на това споразумение е, че реалната интеграция, базирана на сближаване на законодателството на Украина до това на Европейския съюз трябва да бъде водеща сила за по-нататъчното интегриране. Споразумението за партньорство и сътрудничество, което имаме, което все още е в действие, е споразумение, което се отнася само до сътрудничеството. Ние можем да си сътрудничим още повече, по-добре, но става дума само за сътрудничество. Ние трябва да преминем от сътрудничество към интеграция. И тук, тъй като Европейският парламент играе ключова роля в разработването на бъдещите инструменти и по отношение на Украина, бих искал да помоля да се огледат новите инструменти, които трябва да са на лице за ефективното прилагане на бъдещото споразумение за асоцииране. Не става само за обема на финансовите ресурси, а и за формата на бъдещите инструменти. За мен става дума за специален инструмент, който да се фокусира върху сближаването на законодателството. Неразривна част от бъдещото споразумение трябва да бъде едно ново споразумение за свободна търговия, което да бъде задълбочено и цялостно. За нас а, това означава постепенно а, предлагане на четирите свободи на Украина. Не става дума за селективна интеграция или за някаква избирателност на сферите за интегриране, трябва да се включат четирите свободи, които постепенно да бъдат предложени на Украина. И това е ключовата ни отправна точка в преговорите с Европейския съюз и ние ще следваме а, тази посока неотклонно. На второ място, а, наш приоритет е а, диалога за безвизов режим. Целта ни тук е да бъде одобрен документ в рамките на план за действие, който да очертава ясни обективни критерии за Украина, за да може в бъдеще тя да получи безвизов режим с Европейския съюз. Следва да подчертая, че за нас става дума за това да има по-малко политика и повече прагматичност и придаване на по-технически характер на диалога за безвизов режим. Става дума за един цялостен диалог. И ние сме на път да реализираме съществена реформа в сферата на иммиграцията и визите. И мога да приведа няколко примера, като специалната програма за интегрирано управление на границите, създаването на специализиран орган по миграцията, както и доста други важни действия, които трябва да ни доведат до постигането на напредък в диалога за безвизов режим. Искам отново да подчертая, че не става дума за политическо решение, към което се стремим, а по-скоро за последователни, ясни реформи, които Украина трябва да реализира. Но за целта ние се нуждаеме от е, ясен набор от е, критерии, които да бъдат е, одобрени от Европейския съюз. Други по-второстепенни приоритети, които искам да откроя, е програмата за асоцииране. Това е новаторски документ, който беше договорен с Европейския съюз. Той е допълнение към плана за действие Европейския съюз Украина. Това беше уникално споразумение от страна на нас и на Европейския съюз. Всъщност, ние вече започнахме да реализираме договорените разпоредби на бъдещото споразумение за асоцииране. Не като правно задължителни, а, а като политически ангажимент. Имаме доста съгласувани предложения, които а, могат да бъдат реализирани на практика. Четвъртият а, приоритет, според мен, който също е особено важен, е сътрудничество в енергетиката. От своя страна Украина доказа готовността си за задълбочаване на сътрудничеството с Европейския съюз в енергетиката. Миналата седмица ние подписахме протокол в Скопие за присъединяване към договор за енергийна общност. Това е важно постижение. Искам да спомена закона за а, функционирането на газовия пазар, който е в пълно съответствие с съответната директива на Европейския съюз 55 от 2003. Ние трябва да работим за ефективното функциониране на газовия пазар в Украина и неговото непрекъснато интегриране с този на Европейския съюз. Искам да подчертая също благоприятния инвестиционен климат в Украина и продължаване на сближаване на законодателството в някои други сфери. На последно място, но не и е по значение, искам да кажа, че европейската интеграция е въпрос на постижение, на приоритети, тези, които очертах вече. Но европейската интеграция със сигурност е и въпрос на ценности. Европейската интеграция е въпрос на европейска нагласа, на европейска идентичност. Преди няколко години аз посветих почти година в договаряне на една разпоредба, която да признае Украина за европейска страна. Не само географски, но и исторически е, и като нагласа Украина е в Европа и тя има своето място в Европа. И тук е, ние наистина разчитаме на подкрепата на Европейския парламент и очакваме да работим тясно сътрудничество с вас по всички тези въпроси. Благодаря ви за вниманието и с радост ще се опитам да отговоря на въпросите или коментарите, които ще направите. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин министър. Сега давам думата на господин Тарасюк, председател на Комисията по интеграция в Европейския съюз на парламента на Украина. Ако се ограничите в 10 минути също, ще ви бъда много благодарен. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда също толкова кратък. Най-напред искам да изразя благодарност към вас, господин председател, към членовете на АФЕТ и към делегацията на Европейския парламент за връзки с Украина. С много се радвам, че виждам познати лица тук. Мой, виждам добри приятели, които от години работят, за да се повиши осведомеността в Европейската общност и сред Европейския парламент за Украина. Като човек, който дълги години е участвал в развитието на отношенията между Украина и Европейския съюз, мога да кажа, че много беше казано през последните месеци за предишните пет години. Искам да ви напомня, че през тези пет години, за които се говори като за години на нестабилност, ние успяхме да постигнем няколко важни споразумения. Започнахме преговори по ново рамково споразумение и зона за свободна търговия. Бяхме свидетели на приключването на преговорите и влизането в сила на две важни споразумения за облегчаване на визови режим и реадминистрация постигнахме споразумение за присъединяване към Европейската енергийна общност, към договора за Европейската енергийна общност. През последните месеци бяха проведени президентски избори, вследствие на които в страната има нова, нови власти, независимо от противоречивите сигнали и послания от новите власти като депутат, председател на комисията за е, интеграция в Европейския съюз, ние виждаме продължаване на продължителните тенденции, започнати от предшествениците. Искам да кажа, че е постигнат недобър напредък при преговорите по новото споразумение за асоцииране. Надяваме се, че резолюцията на Европейския парламент, която одобрихте на 25 февруари, ще бъде, ще получи съответен отзвук и в другите европейски институции. За съжаление, трябва да призная, че разпоредбите на резолюцията, особено във връзка с евентуалната възможната перспектива за членство на Украина в Европейския съюз, като че ли не се чува от други институции в Европейския съюз. Що се отнася до зоната за свободна търговия, чухме много критика, насочена срещу украинската делегация. Като член на Европейския парламент не мога да се съглася с тази критика, насочена срещу украинската страна и бих искал да привлека вашето внимание върху факта, че ако говорим за зона за свободна търговия между Украина и Европейския съюз, Украина трябва да би трябвало да бъде равноправен партньор, а не допълнителен партньор за европейски бизнес. В това отношение Искам да кажа, че компромисите трябва да се търсят от двете страни. И истински, а не мизерни квоти да бъдат предложени на украинската страна, особено по чувствителни продукти, като сълскостопанските. Що се отнася до визовия диалог, нашето становище е подобно на това, което застъпва правителството, а именно, че Украина е направила много, за да улесни пътуванията на гражданите на Европейския съюз в Украина. Нека да ви напомня, че от май 2005 година ние премахнахме всякакви визови изисквания. От тогава е, влязаха в сила споразумения за безвизово пътуване, което улесни издаването на шенгенски визи за украински граждани. Заедно с това, особено след като съседни страни, като Польша, Словакия и Унгария, се присъединиха към шенгенската зона, ние виждаме, че много украинци, които пътуват в Европейския съюз, особено в тези страни, намалява. Това означава, че гражданите на Украина не печелят от взаимоотношенията по визови въпроси. Ограничения, граничен трафик не допринася с нищо. Като председател на Комисията по европейска интеграция ние обръщаме особено внимание под мандат на парламента с това да следим как двете страни прилагат споразумението. Заключението ни е, че много страни от Европейския съюз не спазват своите ангажименти и задължения. И тук искам да кажа, че заедно с колегите от Европейския парламент в Комитета по парламентарно сътрудничество ние обърнахме съответното внимание на въпроса и в резултат на това предстоящата, на предстоящата среща в Киев и Одеса на Комитета по парламентарно сътрудничество ние ще разгледаме съвместен доклад, който би трябвало да бъде представен за разглеждане от Европейския парламент и Върховната рада на Украина. Така че Основното ни заключение е, че за да избегнем недоразумения и проблеми, които проистичат от споразумението за облегчаване на визовия режим, ние трябва да предприемаме системни а, действия и това да е а, свързано с невъвеждане на визов режим за украински граждани. Надяваме се, че на среща на върха на октомври на Украина ще се предложи план за действие за безвизов режим и не мога да не изразя своята загриженост по повод слухове, които сигурно и тук се въртят, а именно, че Русия трябва да получи подобен режим, ако не преди Украина, то поне заедно с Украина. Това е доста тревожно послание, което чуваме, защото за разлика от Русия, ние предложихме на гражданите на Европейския съюз възможност за безвизово пътуване преди 5 години. Така че много ми се иска а, да, да бъркам и а, вие да ми помогнете да разсеете тези чувства, които между прочим се споделят от много украинци. Също така бих искал да изразя положителните забележки на правителството. През последните месеци бяха през... внесени няколко проекто закона и международни споразумения, които ще дадат възможност за по-пълно сближаване на позициите по безвизовия режим. Надявам се, че много скоро правителството ще изпълни своите ангажименти. Също така, искам да кажа, че има няколко въпроса, които остават нерешени. Вниманието на сегашното правителство и ние, членовете в парламентарната комисия, правим всичко възможно за сътрудничество с властите, вместо да си разменяме обвинения. Искам по-конкретно да изразя благодарност на Европейския съюз и украинските власти за сключването на договор за енергийната общност. Надяваме се, че никоя от третите страни ще ни попречи да приложим на практика това споразумение. Тук ще спра и ще дам възможност за дискусия. Бих искал да привлека вашето внимание върху факта, че сега не се изказах като член на опозицията в е, Украина и имаме различно становище по оценката на ситуацията в Украина, е, но е, това е във връзка и с вашите въпроси. Благодаря, господин председател. Давам думата на колегата Ковал, председател на делегация за връзки с Украина. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че вие ни дадахте възможност да водим дебат за Украина и можем да чуем становищата на новото правителство, на новия парламент. Много се радвам, че тук е господин Тарасюк от опозицията. Благодарен съм и на двамата господа за представената информация. Има няколко въпроса, които искаме да обсъдим подробно. Тъй като нямаме много време, ще оттегля въпросите си и само ще кажа, че се надявам, че можем да обсъдим всички тези въпроси по време на заседанието на съвместния парламентарен комитет в Киев по безвизовия режим. Това е въпрос, който стана актуален след е, встъпването е, в длъжност на новото правителство и на новия президент. Много членове на Европейския парламент са за, смятат, че това е правилния път. Смятат, че това е, е начинът Украина да влезе в Европа, така да се каже. Като част от новото споразумение за асоцииране, но визовите въпроси са свързани с правни въпроси. Искам да подчертая, че по-точно да помоля господин министъра да каже няколко думи повече за правните промени, които да дадат възможност за безвизов режим в бъдеще. Аз лично съм за а, освобождаване от визи, но не става дума само за наличието на политическа воля, става дума за граничен контрол, сигурност. Знае, и, и двамата знаете това много добре, така че ние имаме нужда от вашата подкрепа, за да можем да сме сигурни, че този въпрос, по който е постигнато временно споразумение по време на президентското посещение, ще стане реалност. Това би било истинска стъпка, реална стъпка към членство на Украина. Искам да ви уверя, че Комитета за парламентарно сътрудничество ще включи този въпрос в дневния си ред. Ние разработваме подробен доклад а, по въпроса за безвизовия режим. Ние сме наясно, че а, то, тези действия не могат а, да не дадат своя принос. Искам също така да кажа на министъра и на господин Тарасюк, и сега говоря не само като Биш външен министр в Украина има спорове, комисии, чието състав се промени. Има ли, господа, полити... има ли политически а, спорове във връзка с взаимоотношенията Украина-Европейски съюз. Има ли нещо, което не знаем? Има ли нещо, от което да се притесняваме? Бихте ли хвърлили светлина върху тези въпроси? Защото по този начин ние ще можем да се подготвим по-добре за среща в Киев. Обеден съм, че вие сте наясно с факта, че в Европейския парламент има различни становища относно това как да се говори за бъдещето на взаимоотношенията между Украина и Европейския съюз. Сигурно знаете, че има различни гледаща и по разширяването. Ако украинският елит в момента има различни становища по въпроса, ние в тази зала бихме искали да чуем това. Особено приятелите на Украина, нези, които проявяват интерес към Украина в момент, в който взаимоотношенията между Европейския съюз и Украина са изпълнени с толкова много дейности. Това е много важно. Няма да отнемам повече от времето. Стачката обърка плановете ни. Много от нас иска да си тръгна тази вечер. Искам да благодаря на председателя Албертини за тази възможност да проведем дебата. Председателят благодаря. Господин Галер има думата. Три минути, не повече. Благодаря. Господин председател, уважаеми гости от Украина, мисля, че днешният разговор предлага добра възможност за открит разговор сред приятели. Аз мисля, че откритият разговор е необходим, защото във вашата страна се променя нещо и то не в посока европейски ценности или европейски менталитет. Аз по-скоро описвам това явление като връщане към политическата стабилност. А, някои виждат и малко горчив привкус тук. Членовете на Европейския съюз споделят един основен опит. Живата демокрация, правовата държава и пазарната економика ни доведоха до солидарност, е, способност и благосъстояние. Нашата рецепта за успех е институционална стабилност, а не – някаква политическа стабилност или пък вертикална власт. Това никога не е довеждало до добро в Европейския съюз. Аз мисля, че Украина е пример за жива демокрация. Аз бих говорил днес много повече за нашето сътрудничество, за визите, за погодбата за асоцииране отколкото да започна с степента на демократична зрелост, но смятам, че темата е важна и не мога да я премълча. Сега някои конкретни въпроси. Как си представяте развитието преди общинските избори? Там първо ще бъде представен проекто закон, който не допуска нито нови партии, нито коалиции от партии или пък ако има такива коалиции, те не се допускат. Какво е вашето отношение към това, че в тази сфера все повече е, хора от тайните служби посещават журналисти, професори и други личности от гражданското общество. Те получават неканени посещения от тези хора. Защо се формират партии на място с почти същите имена, като тези на опозиционните партии, за да бъдат объркани избирателите или по друга причина? Защо се е, допускат репресивни е, акции от е, данъчните органи и други органи на място. Каква е целта на всички тези акции? Как обяснявате конфликта на интереси, ако мога така да се изразя, а именно, че шеф на тайните служби същевременно е собственик на най-големия медиен холдинг – всъщност това е шефа на медийния холдинг, на който принадлежат тайните служби или обратното. Това не се вписва в представите за демократична държава. И за това се надявам, че това развитие, което се очертава в момента в вашата страна, като че ли я отдалечава от Европа. И се надявам, че това развитие няма да продължи и че вие наистина ще насочите погледа си към всичко онова, което би гарантирало демокрация, благосъстояние във вашата страна. И това е политика, която е насочена не само вербално към Европа, а на практика в е, живия живот отразява тези принципи и е, тези тенденции, които ние искаме да видим. Благодаря. Благодаря на господин Галер, господин Брок за 3 минути. Господин председател, аз ще бъда по-кратък от колегата Гадър, защото той всъщност очерта много от нещата, които и аз исках да посоча. Аз искам да дам право на господин министър, и господин а, Тарасюк, че ние трябва да напреднем в отношенията между Европейския съюз и Украина и че естествено една зона за свободна търговия ще бъде от полза за двете страни. Това е както в политическо, така и в економическо отношение полза. И за това, без значение как следва да се тълкува този въпрос, целта трябва да бъде изграждане на такава зона и тук да си зададем въпроса дали партньорството трябва да бъде е, изградено така, че да представлява една а, е, предварителна стъпка към приближаване към Европейския съюз или другите а, е, моменти, които ние споменахме и по които трябва да постигнем напредък. Става дума за е, економически и политически стъпки. Що се отнася до визите, е, Европейският парламент е, смята, че визовото законодателство трябва да се либерализира по-скоро с Украина, отколкото с другите големи съседи. И аз мисля, че тук бихме могли да постигнем по-голям напредък. Но ние имаме и други въпроси Говореше се за митнически съюз с Русия преди изборите. Продължава ли да съществува този проект и как митническия съюз с Русия е, ще бъде свързан с е, Европейския съюз. Това е един интересен въпрос и искам също да посоча това, което каза колегата Галер. Трудностите които изпитва опозицията, да намира медии, които да отразяват тяхната позиция, е, намалява все повече и то не само по причина на собствеността, но и по други причини, които бяха представени от господин Галер. И аз мисля, че в предизборната борба това ще бъде нещо много интересно. Това, че избирателното законодателство непрекъснато се променя и то в полза на тези, които са власти имащи. Това е факт. Не се допускат нови партии на място, например, госпожа Тимошенко и случайно винаги се намира служба, която раздава право. Нямам предвид правен орган, правосъден орган, а по-скоро това, че правосъдието е удължената ръка на администрацията. И тук би трябвало да се намери някаква специална уредба за местните избори. И точно това ми създава безпокойство – задавам си въпроса на къде върви а, е, страната към а, е, истинска демокрация и правова държава или към друг властови модел, който е по-близък до авторитарен режим и а, е, всъщност демократичните инструменти в един такъв режим са само инструменти, а не и ценности. Благодаря на господин Брок. Следващият оратор за 3 минути. Господин Северин, благодаря ви. Благодаря ви, господин председател, че поставихте този въпрос в днешния девен ред. Преди няколко месеца а, започна да се говори за умора от Украина и би било много жалко това да се случи, да забравим за Украина. Ние не можем да забравим Украина, защото тя е важна страна. Не можем да я забравим, защото тя е важна за нас от гледна точка на реализирането на европейския ни проекта. Затова трябва отново да заявим днес, че европейският проект – не е реализиран изцяло без Украина. Разбира се, има доста очаквания. Ние имахме такива в миналото, продължаваме да имаме такива и днес. Доста често тези е, очаквания не се реализираха на практика. Това, което трябва да направим на първо място е да не се опитваме да се намесваме в микроуправлението на страната, защото не можем да го правим, и на второ място трябва да избягваме да вземаме страната на правителството или на опозицията. Трябва да гледаме на страната като цяло. Ние трябва да помагаме тази страна да бъде по-добре, отколкото държавите членки. Някои от проблемите в Украина са и проблеми, които имаме тук-там в държавите членки. Има някои изкушения за а, авторитарност. И така, нека да не забравяме всичко това и да работим по начина, по който ни а, каза и мой добър приятел а, Борис а, Тарашук, който като украинец а, говори днес пред нас, а не като представител на опозицията. Той сигурно има по-различни въпроси като член на опозицията, но действително има минимална програма за Украина, която трябва да се подкрепи от всички политически партии. И в заключение бих искал да запитам отново, да помоля политическите партии в Украина да работят заедно за реализирането на дневния ред на Украина въпреки че може да имат различия като правителство и опозиция. На трето място, преди а, да поставим въпроси за външната политика на Украина, трябва да се поставим този въпрос на самия себе си. И последното, което искам да кажа, е въпрос към двамата ни гости. Как ще реагирате на изявлението на госпожа Аштън, която каза, че Украина няма за своя цел присъединяване към Европейския съюз. Е, смятате ли, че това е коректно изразяване на вашето а, е, намерение? Благодаря, господин Танък, за 3 минути. Благодаря. Не, Европейския съюз е променил а, е, своята политика, правителство. Искам да ви поздравя с националния ви празник и той е ли днес или в скоро време. Днес съм поканен на тържество, така или иначе. Аз съм твърд приятел на Украина, както и моята група европейски консерватори и реформисти. Аз подкрепям вашите усилия към евроатлантическа интеграция, към пълна либерализация на визовия режим и зона за свободна търговия. Мисля, че вие трябва да сте преди, а не след Русия по безвизовия режим. Там има също проблем с либерализацията на визите, да не говорим за замразените конфликти. чието гражданите на страните, които се намират в тези зони с замразени конфликти, могат също да пътуват безвизово, ако се даде такъв статут на, на Русия, което не е приемливо за нас. Имам няколко въпроса. Аз съм докладчик на парламента и на тази комисия за присъединяването на Черна гора към Европейския съюз. Надяваме се някой ден това да стане. Вчера имахме среща с голяма делегация от депутати. В преговорите за присъединяване към Световната търговска организация, и това е първата глава, която трябва да закрият като страна кандидатка, да имат членство в СТО, Украина блокира членството на Черна гора да членува в СТО по неясни съображения, свързано с достъпа до сръбските пазари или не знам точно какви са съображенията. Аз поставих въпроса пред комисията и съвета, пред комисаря Фулер също поставих въпроса и ще продължа да настоявам, докато не получа отговор, защо Украина блокира членството в СТО на Малко Монтенегро. Това беше позиция прията от предишното правителство, което, което се отстоява и от днешното правителство. Искам да разбера защо. По другия въпрос, който също ме безпокои, се отнася до влушаването на климата за човешките права и демокрацията. Има случай на изчезнал журналист, е, има и други случаи. През следващите месеци предстоят е, местни избори. Изглежда има стремежи е, към укрепване на правомощията на президента. Разбира се, не може да промените правилата всеки път, когато имате президентски избори. Това трябва все се пак да е отразено в Конституцията. Как се отразява преднесровския конфликт в Молдова и отношенията ви с Молдова? Председателят, сега трябва да преминем само към изказвания от две минути, защото министъра трябва да си тръгне в 6.15. Затова моля за кратки въпроси. Госпожа Луначек. Като член на групата, която подкрепя много движението за права в Украина, това, което искам да кажа е свързано с нещо, което и други колеги споменах. Влушаването на стандартите за медийна свобода през последната година настъпиха някои крайно неприятни събития. Журналист, който изчезна. Министърът на вътрешните работи каза, че може би това е, е свързано с е, някои събития. Също така друг журналист, който е бил е, пребит от полицията в гражданското общество, директорът на да странна фундация – на Конрад Аденауер е бил е, арестуван през лятото. Мирна демонстрация пред е, е, Харков е била разпръсната по насилствен начин. Това са все неща, които много ни притесняват относно напредъка на демокрацията и на стъпките към гражданско общество. Въпросът ми е какво прави председателят на комисията по интеграция в Европейския съвет в парламент и какво прави заместник министра на външните работи, за да може свободата на събранието на свободата на журналистите не е само на думи. Аз подкрепям вашият напредък към Европейския съюз, но това е нещо, което трябва да се гарантира, господин министр. Вие казвате, че европейската интеграция е всъщност свързана с ценности. И последно, на 2 октомври ще има нова среща в Харков за проект 2012. Можете ли да гарантирате, че това ще бъде мирна демонстрация на хора? Ще се гарантира ли сигурността на хората и какво можете да ни кажете за борбата срещу корупцията? Господин Белдер, две минути, ако обичате. Благодаря, господин председател. Уважаеми гости от Украина, аз идвам от Нидерландия. Миналия понеделник, на края на деня, проведох един интересен разговор с нидерландски неправителствени организации, които се ангажират силно с общественото развитие в Украина, особено в западната и част, но и като цяло в цялата страна – И тук се поставя въпроса какво е отношението на родителите към деца с умствени и физически увреждания. Тези организации се грижат много за вашата страна. Те са загрижени за нея. Познавам и а, други хора, които правят това. Но тук си поставяме въпроса на къде върви обществото в Украина. Можем ли да продължим да си сътрудничим? и хората са загрижени за обществения климат, за духовния климат, свободата на пресата, свободата на отделните личности, могат ли те да се чувстват свободни, независимо от държавния апарат? Може ли този държавен апарат да им помогне и да им предложи някакви стимули? Моята собствена дъщеря се ангажира с тези проблеми. в Краков. Тя преподава две седмици английски и беше много възхитена от това. И за това ви питам, ние искаме Украина да заеме място в Европа, но искаме и такова развитие на Украина, което да отразява най- съществените стойности, правата на човека. Това е апел, който отправям към вас. Разнесете нашите грижи. Ние не искаме повече не свобода по отношение на спазването на основните права и правата на човека. Благодаря на господин Белдър, каза председателя. Две минути за господин Петърле. Благодаря, господин председател. Аз бях в Украина като член на мисия за наблюдение. Там видях нещо особено. Видях един и същи студент, който първо подкрепеше един кандидат, но по-късно през същия ден подкрепеше другия кандидат. Питах за кого ще гласува. Казаха ми, няма значение, за никого няма значение за кого ще гласува за мен това е интересен случай на апатия сред младите. Много се радвам, че виждам представители на коалицията и на опозицията. Знам, че има различия между тях, но съм сигурен, че ако има политически консенсус между коалицията и опозицията за това какво представляват европейските стандарти при функционирането на свободата, медийната свобода, функционирането на държавата. Това може да намали апатията, която усещам сред младите. Искам да ви напомня и другото. Когато Словения се подготвяше за членство в Европейския съюз, ние успяхме да постигнем безпроблемен напредък, предимно защото у нас имаше европейски консенсус за това какво означава европейския дневен ред, какво означава приемането на европейските стандарти. Бих искал повече единство в, и в Украина по тези въпроси, особено по европейските стандарти. Благодаря, господин Петърле. Господин Лисък, две минути. Благодаря, господин председател господин министър. Вие видяхте колко много са приятелите на Украина, господин министър. Нямахме удоволствието да се да, разгов... да се запознаем, но ние сме приятели. Това, което ще кажа, не е критика, а израз на моята загрижност. Първо, споразумението за асоцииране и за споразумението за свободна търговия. Преговорите за зоната за свободна търговия ще се проведат като следващ кръг в понеделник. Знаете, господин министр, че има известни резерви относно напредъка на Украина в Брюксел има притеснение по този въпрос. Какво мислите обаче, господин министър? Кои са най-големите пречки в Украина пред спазването на критериите на Европейския съюз? Второ, ние говорим за политика. Господин министър, вие знаете, че начинът по който се избират депутатите не е най-важният въпрос на света. Знаето с това обаче, че ние се притесняваме от състоянието на демокрацията в Украина. От много години аз казвам на Борис, че някои от избирателните закони в Украина са малко странни. Не е моята работа да ви получавам, но може би няма да е зле да погледнете избирателното законодателство в Европейския съюз и да почерпите пример. В момента Грузия е, въвежда промени по примера на полското законодателство също така по отношение на споразумението с Русия за продължаване на найема за базата. Не смятате ли, че сериозно военно руско присъствие може да се превърне в пречка пред членството. Благодаря. Наистина съжалявам, но времето ни е изключително малко за отговорите на министъра. Той трябва скоро да тръгне, но за съжаление не можахме да бъдем по-кратки. Добре? Сега, може би, бихте могли да останете няколко минути повече. Давам ви думата, господин министър. Е, Най-напред искам да благодаря за всички въпроси. И особено за притесненията, които изразихте, на които ще отделим внимание. Аз нямам възможност да навляза в подробности по всички въпроси, които бяха поставени от вас, но ще направя опит да отговоря поне на... с ключови послания. Първо, за безвизовия режим, за политически и техническия характер на този въпрос. Аз вече говорих за този въпрос и казах, че съм за това да се махне политиката от диалога ни за безвизов режим – и да се предаде на тези преговори по-технически, по-прагматичен характер. Аз а, а, подчертах какво трябва да се направи от украинска страна в този контекст. Не става дума само за законодателни промени, но и за институционални промени. Става дума и за прилагане. Мога да ви предоставя такъв списък, който може да е полезен. Павел Ковал каза нещо, което ме обезпокои. Всъщност, аз не виждам защо Европейския съюз трябва да се безпокои за стратегическия курс към европейска интеграция. както каза господин Тарашук, по този въпрос има национален консенсус. Това не е външнополитическа задача само за Украина. Това е по-скоро рамка за реформи вътре в страната. Беше поставен въпрос за евентуално присъединяване към Митническия съюз, създаден от Русия, на Беларус и Казахстан. Тук има политическо измерение, как изобщо дори теоретически да се присъединим към такъв митнически съюз. Това означава, че трябва да предоговорим толкова много условия, на базата на които се присъединихме към СТО. Всъщност в историята на, на СТО не е имало такъв случай. Прагматично, политически, многократно е заявявано от нашия президент, че нямаме намерение да се присъединяваме към Митническия съюз. Поради задължения в рамките на СТО, както и по други съображения. Относно Черна гора, съвсем накратко, аз мога да обсъдя този въпрос и по-подробно, но най-важната пречка в преговорите ни е достъпа до пазара за стомана на Черна гора и готовността на черногорската страна да увеличи митата за продукти, които са важни за Украина, особено за хранителни изделия. Ние цяло уважаваме стремежа на Черна гора към присъединяване към Европейския съюз. Той съвпада с стремежа на Украина, но не считаме, че трябва да се увеличава два пъти а, митата. Трябва да се намери някаква отстъпка за украинската страна. Може е, има и, и по-широк подход, е, свързани с Сърбия, но съм готов да обсъдя по-подробно с вас този въпрос при нужда. Мога да предоставя информация в писмен вид за Приднестровието. Ние сме напълно ангажирани с разрешаването на конфликта, и към официалното преговорите плес 5 плюс 2. И считаме, че можем да допринесем за това. За шампионата и 12. Това е изключително важен въпрос. Аз съм убеден, че въпроса за европейското първенство не е въпрос само на имидж, а и на национална гордост, тъй като в Украина футбол е нещо като религия. И ние разбираме, че ако се провалим в организирането на това първенство, това ще бъде истинска катастрофа, включително и за интеграцията ни. Ние ще направим всичко необходимо с нашите полски приятели. Ние имаме бюро за борба срещу корупцията под ръководството на министъра на правосъдието. Подготвят се редица закони за борба с корупцията и аз мога да ви предоставя писмена информация за това за това, което е казала комисаря Аштън. Разбира се, това изявление може да бъде дискусирано. Не става дума за партньорство или стратегическо, или за специално партньорство за Украина, а става дума за пълна интеграция в Европейския съюз, за бъдещо членство в Европейския съюз. Именно предвид на това ние структурираме отношенията си с Европейския съюз. И да се върна към един ключов въпрос, свързан с местните избори. Никой не е съвършен. Бяха въведени доста промени в законите за местните избори, но трябва да се погледне по-отблизо ситуацията. Като пример мога да приведа защо редица политически партии са са закрили местните си офиси, които са съществували години наред. Предстои изготвянето на изборен кодекс. Има желание и политически ангажимент това да стане. Ние също в духа на откритостта искаме да поканям наблюдатели от а, редица институции, включително от Европейския парламент, които да наблюдават тези избори, тъй като свободни и честни избори са нещо, което е от а, важност за Украина. Съжалявам, че не мога да обхвана всички въпроси, които бяха поставени тук, но съм готов да предоставя писмена информация по останалите. По а, зоната за свободна търговия, може би е уместно също да предоставя по-подробна писмена информация, защото този въпрос отива по-далече от а, темата на днешната ни дискусия. Благодаря, господин министър. Господин председател Тарасюк, имате ли няколко минути време за да отговорите на поставените въпроси? Аз мисля, че голяма част от въпросите бяха отправени към вас. Имаше няколко въпроса към господин Климкин и към мен. Не мога да не се опитам да отговоря на някой от тях, особено в хода на изложението си. Аз се опитах да забравя, че съм член на опозицията в Украина и е, се опитвах да се съсредоточа върху въпросите на взаимоотношенията между Европейски съюз и Украина. Заедно с това аз поисках е, сред членовете на вашата комисия да, бъд, да се разпространи съвместен призив от членовете на опозицията, в това число и от мен. Самия девет ръководители на партии, които обе формират опозицията, изпратиха писмо до господин Ван Ромпо, господин Баросо, господин Бузек и към всички вас, уважаеми парламентаристи. В това писмо привличаме вниманието ви върху факта, че предстоящите местни избори на 31 октомври възоснова на приятия недемократичен закон създава възможност за широко разпространени измами и фалшификации. Искахме да привлечем вашето внимание. Ние, Обединената опозиция, виждаме седем системни проблема. Искаме да привлечем вниманието ви върху този съвместен призив на Обединената опозиция. Не мога да не се съглася с някои от изразените тревоги. Някой от вас смята, че опозицията е насочена към отклоняване от курса към евроинтеграция, отклоняване от пътя на демокрацията и не мога да не спомена най-цялостната оценка, направена в резолюцията на Европейската народна партия от 13 септември, където е дадена оценка. Само, че не само Европейската народна партия, Европейския съюз изрази притеснения относно свободата на медиите, свободата на събранията, също така и общността на парламентаристите изрази притеснения относно отстъплението от демократичните постижения, натрупани в Украина през последните години. Що се отнася до някои много конкретни притеснения на демократичната опозиция, искам да насоча вниманието ви към това писмо. Също така искам да направя един много кратък коментар за службите за сигурност и нейният шеф господин Корошковски, който обединява функциите на медиен магнат, ръководител на службите, член на върх Висшия съдебен съвет, който назначава и уволнява съдиите. Очевидно това е, е обединяване на противоречиви интереси в един човек. Не е случайно, че през последните месеци службите за сигурност нападат на представители на опозицията и фалшифицират обвинения срещу тях. Това, което службата за сигурност върши в момента е ужасяващо и то прилича много на КГБ в бившия Съветски съюз. Не можем да не изразим загриженост относно опитите на властите да се месят в вътрешно партийни дела както става в най-голямата опозиционна партия, ръководна от Юлия Тимошенко. Всъщност, властите представят своите кандидати от името на тази партия. Това е новаторство, революция в европейската политика – Що се отнася до митническия съюз с Русия, аз не смятам, че властите, независимо от проруската риторика, ще посмеят да сключат такъв съюз с Русия, що се отнася до казаното от госпожа Аштан. Аз самият бях изненадан от това. имам информация, че независимо от а, опровержението от пресата, това е така. Не мога да не си спомня известните изказвания, направени от друг виш европейски служител господин Ферхойген. Това е една крайно отрицателна тенденция. Очаквам вие, членовете на Европейския парламент, да направят своята оценка като член на Украинския парламент и председател на Комисията по интеграция в Европейския съвет. Аз бих искал госпожа Аштън да поясни кое е вярно и кое не. Вие имате също право и в заключение Искам да кажа, че онова, което вие правите в парламента за защита на правата, право, правата на медиите и на тези журналисти, които са подложени на заплахи и побой, наскоро коалицията постигна съгласие Комисията за свобода на пресата да се председателства от представител на опозицията – един от най-важните борци за демокрация в Украина, Андрей Шевченко. Не става дума за футболиста. Надяваме се, че а, с това а, това ще ни даде допълнително средство, но ние сме опозиция, не можем да влияем пряко върху законодателната дейност и не на последно място украинско-руското споразумение за продължаване на Черноморския флот, а като аз ръководих делегацията за преговори с Русия и мога да твърдя, че колкото по-дълго Черноморския флот остава в Русия, толкова, по-опас, толкова по-голяма е опасността за украинската стабилност и сигурност. Ето защо аз мисля, че това беше грешка и не само грешка от страна на президента, това беше грешка която е взета, направена в противоречие с украинските закони и конституция. Нямам съмнение, че има международно право, законодателни инструменти, които ще ни дадат възможност, когато се върнем на власт, да денонсираме това споразумение. И така, с тази положителна нотка бих искал да приключа, да изразя благодарност към вас, господин председател, към всички вас, които бяха които проявиха търпение за да изчакат край на заседанието за вашия интерес към моята страна, интереса ви в демокрацията и разширяването на демокрацията в цяла Европа. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на всички. Ние ще се присъединим към последните ви думи. В действителност проявяваме такъв интерес и искаме да го поддържаме и в бъдеще. На 5 октомври ще се състои следното ни заседание от 9 часа в Брюксел. С това закривам заседанието и ви пожелавам приятна вечер.